Allora, buongiorno a tutti. Добро утро. Започваме с съобщенията на председателя, които са свързани с препоръките от заседанието на координаторите вчера в 6 часа. Първо Афганистан. Координаторите решиха да възложат изготвянето на доклад, а именно това, което а, колегата Кая каза на колегата Гая. На секретарията беше съобщено, че трябва да се занимаят с изготвяне на доклад, свързан с това, което се е случило в Афганистан по време на пос предишния законодателен период и да се направи оценка на това как са разходвани средствата отпуснати от Европейския съюз. Парламентът призовава комисията да предостави информация за възможни случаи, които могат да бъдат предадени на ОЛАФ в като, например, сравнителни данни, свързани с разходването на средства, предоставени от Европейския съюз, както и други програми, финансирани в Афганистан. Е, разбира се, това всичко се налага след тежките обвинения на господин Калаки. Ще е важно а, да се проведено заседание при а, закрити врата, по тази тема. Относно пътуването до Италия на 25 октомври беше решено да се направят някои промени, промени в програмата, първоначално формулира, формулиране в секретарията. Предложението е да се посещават места, които изпълняват проекти, финансирани от Европейския съюз. трябва да бъде обсъдена и темата, свързана с злоупотреба с европейските фондове. Относно Флеер, ще се използва пленарна зала на 9 декември, къде ще обсъжа отново тази тема за злоупотреба с фондовете на Европейския съюз трябва да се подчертае, че пленарната зала е предвидена само за институционални заседания. Трябва да се предвиди един разумен срок за внасяне на измененията към изготвянето на бюджета. Трябва да се разпределят документите, които съдържат информация за Афганистан. Освен това, беше е, решено да се обсъди кодекса за поведение с господин Шевкович. Днес преди обяд ще се проведе едно изслушване, отнасящо се до използването на структурните фондове, прозрачност през тяхното използване, получатели и бенефициенти. Нашата комисия от самото начало много интензивно се занима с прозрачното използване в структурните, на, структурното, на структурните фондове. Това е една тема, която е изключително важна за кохезионната политика, за политиката на развитие. Също е и важна по отношение на намаляването на безработицата. Трябва да има нулева толерантност към случаите на злоупотреба с средства от тези фондове, както и нулева толерантност към измамите. Не трябва да се допуска престъпни практики да се промъкват и да, а, и да се злоупотребява с а, средствата от тези фондове. Искам да благодаря на колег Девени и господин Брито, които дойдоха от Вашингтон специално за това изслушване, за това, че те са тук сред нас да споделят а, техния опит от е, за това как Съединените щати се справят с въпроса за прозрачността при разходването на средства от фондовете. За употребата с фондове е един голям проблем в е, Европейския съюз и това е, води до загуба на доверието сред гражданите и загуба на интерес от тяхна страна към европейските институции. Госпожа Катерина Матанова също е сред нас. Госпожа Пелегрин. Господин Мортен Левинсън, който е член на Европейската сметна палата. И има и други представители на сметната палата тук. Искам да подчертая колко важна е работата и колко важно се резултатите, които получавам от Европейската сметна палата. Искам да се спра на програмата отново. Ще има а, кратко въведение от господин Либерацки, който е докладчик. А, който ще ни даде накратко информация за това, с което ще се занимаваме. След това ораторите за 15 минути, след това ще има 30 минути за задаване на въпроси и след това другите оратори ще получат думата. След това ще проведем една дискусия, която се надявам да е конструктивна. Господин Либерацки, ще вземе думата, като той се занимава с тази важна задача за изготвянето на доклад по този въпрос. Благодаря. В сегашната економическа ситуация всички, всяка стотинка има значение. Ето защо и темата за прозрачност е толкова важна. Темата съвсем не е нова. Европейския съюз прие инициативата за прозрачност през 2005 година, но като всички подобни инициативи, дебатът все още не е приключил. Една от целите на този дебат и на инициативата е да се повиши прозрачността на средствата, които се използват в Европейския съюз. Във връзка с прозрачността не можем да не споменем етичните правила, обществения достъп до документите, както и използване на средства за инвестиции в приоритетни проекти. От държавите членки се иска да приемат и въведат системи за коректно изразходване на средствата. Понякога обаче те е много трудно да се разбере как се използват средствата. Информация за изразходването на средства отпуснати по европейски програми е изключително необходима с оглед на бъдещи програми. Наличието на такава информация защитава Европейския съюз от фалшиви твърдения в пресата за това как се използват средствата. Европейският съюз има 27 държави членки и почти толкова езика. Ето защо е необходимо да се осигури прозрачност на изразходването на средствата. Днес ние ще обсъждаме структурните фондове. Става дума за стотици милиарди евро. Прозрачност, инициативата Прозрачност на Европейския съюз обхваща всички области ние искаме, очакваме с интерес да чуем опита на съвета за прозрачност и отчетност на средствата за възстановяване в Съединените щати. Ние искаме да изградим модел на прозрачност, който да се прилага във всички сфери. Друг много важен въпрос е свързан с това, че различните държави членки, различните региони в Европейския съюз прилагат различни подходи към прозрачността. Очаквам с интерес изказването на госпожа Пелегрини, тъй като съм сигурна, сигурен, че тя ще сподели с нас интересен опит в връзка с въздействието на инициативата за прозрачност върху конкретни проекти. Много се радвам също така, че сред нас е господин Бритън, Брито, който ще ни представи ролята на информационните технологии. Очаквам да чуя от вас повече информация за това как да се осигури достъп до информация за повече хора. Също така ще чуем становището на Сметната палата – много искам да приветствам с добре дошли членовете на Сметната палата, които са днес сред нас. Възникват въпроси във връзка с това как се предостави информацията. Като дънакоплаци ние очакваме нези, които получават европейски средства да представят информация за подкрепата, която са получили. Надявам се, че нашето изслушване днес ще даде възможност на всички нас да чуем интересна информация и опит за осигуряване на прозрачност на средствата. Също така се надявам, че ще очертаем областите, в които е необходимо да положим повече усилия. Очаквам с интереса да чуя опита на Съединените щати и също така да обменим опит за прозрачността, която е задължителна за отчетността и също така за повишаване на доверието към нашите програми. Искам да благодаря на всички членове на секретарията, които участваха в подготовката на това изслушване. Благодаря за вниманието. Грация а лей, onorevole Либералски. Благодаря ви, господин Либерацки. Това са много чувствителни теми, въпросите свързани с структурните фондове. В програмата 2007-2013 година са предвидени 300 милиарда евро. Комисията, която беше създадена по инициатива на Обама имаше е, за цел да контролира разходването на 767 милиона долара годишно. Също така този съвет има за цел да предотврати злоупотребата с отпуснатите средства. Разбира се, цялата информация трябва да бъде публикувана в интернет, за да могат да накупаците и гражданите да проследяват разходването на средствата. В, сред задачите на комисията са и тези свързани с по-голям контрол повече надзор, така че да бъдат намалени измамите и обществеността да има достъп, свободен достъп до информацията, свързана с средствата от фондовете. Господин Девини ще ни представи тази комисия, за която ви ем, разказах. той беше назначен за председател на тази е, комисия през 2009 година. Е, той е бил и инспектор в е, Вътрешно министерство по време на управлението на Клинтън. Благодари му, че той е тук сред нас, за да сподели неговия опит, свързан с разходването на средства от структурните фондове. Ще е добре а, да чуем а, как се постига прозрачност при разходването на средства. Добро утро, господин председател, госпожи и господа депутати. Искам да ви благодаря за възможността да говоря пред вас. Аз работя за правителството на Съединените щати от 40 години и многократно съм се явявал пред Конгреса на САЩ. За пръв път съм пред парламента на Европейския съюз. За мен е чест и привилегия че съм тук и мога да говоря за прозрачното и отговорно управление. Прозрачността и отчетността са две теми, които винаги са ме вълнували в моята кариера и когато президента Обама ме назначи като председател на съвета за отчетност и прозрачност на средствата за възстановяване през феврай 2009 година, аз приех това като чест. Както много от вас знаят, съвета за отчетност и прозрачност беше създаден като част от закона за възстановяване и реинвестиране в, през, от 2009 година. Законът беше прият в отговор на економическата криза. Законът има три непосредствени цели – да създадат нови работни места и да се защитят съществуващите, да се насърчи економическата дейност и да се инвестира в дългосрочен растеж, да се повиши отчетността и прозрачността в държавните разходи. Законът предвижда две задачи на съветът които са в съответствие с третата цел, именно повишаване на отчетността и прозрачността. Една от двете цели е да се създаде и поддържа уебсайт, на който да се дава информация за това как се използват средствата за економическото възстановяване и да се координира и надзора върху 787 милиарда от предвидените средства, за да се предотврати измамата, разхищението или злоупотребата. Законодателството предвижда и 10 федерални генерални инспектори, които участват в управителния съвет. Създаде се веб-сайт, известен като www.recovery.gov, и се създаде програма за отчетност, за да се координира контрола върху тези средства съветът получи специални правомощия. По-конкретно да осъществява одит и преглед върху средствата за стимулиране на економиката, да призовава лица, за които да се явяват по време на одит и преглед, да отнася случаи на измама, разхищение и злоупотреба към федералните генерални инспектори да провежда обществени слушания и да сключва договори за одити, проучвания, анализи аз разбирам, че моите думи се превеждат на 15 международни езика. Ето защо аз ще обясня терминът е генерален инспектор. Повечето генерални инспектори се назначават от президента на Съединените щати и се утвърждават от Сената. Те са независими. Целта им е да провеждат и наблюдават одити и разследвания, да осъществяват координация и да издават препоръки, имащи за цел да насърчат економик, економичността, ефективността и ефикасността на административната дейност. По традиция генералните инспектори работят по установя откриването на измама и разхищения и а, след това провеждат или одит, или наказателно разследване. Законът от 2009 година предвижда генералните инспектори и други контролни органи следва да се стремят да свежда до минимум риска, свързан с изразходването на огромните е, средства, които са предвидени за економически възстановявания. Основен, основен акцент в тяхната дейност е превенцията. Това е, е промяна в сравнение с миналото. Много се радвам, че година и половина след създаването на този контролен орган, ние успяваме да предотвратим измамата, разхищението и злоупотребата. Аз смятам, че това е пряк резултат от, от контрола, който се прилага от нашият съвет. Няколко думи за това как работи процес на за анализ, който състои от три нива. На първото ниво работят аналитичните специалисти на съвета. Аналитичният процес работи възоснова на публична информация и проверява дали федералното правителство работи само с авторизирани органи. Например, ние обръщаме внимание на рискови фактори, като фалшиви седалища, наличието на криминално досие, финансова история, коректност в плащането на данъци и други подобни. На второто ниво се използват нови програмни продукти, за да открият високорискови взаимоотношения между субекти, които не винаги са, са видни на пръв поглед. На третото е, ниво на модела се използват резултатите от първите две нива, за да се свържат е, рискови фактори от миналото и сегашни тенденции, е, за да се разработят управленски инструменти за целта на проверката. Например, разработили сме карти, които представят окразите в Съединените щати, които са най-засегнати от рецесията. Тези данни се свързват с програми, с информация за програми по закона, за да покажат потенциални области на риска. Успехът в нашата дейност изисква добро образование и членовете на съвета, който аз управлявам, непрекъснато провеждат диалог с, неправителствени организации, граждански организации, посредством програми за обмяна на, информация, съветът и контролните органи създадаха няколко комисии, партньорства и работни групи които да набелязват рисковете за измама, както преди, така и след сключването на договорите и възлагането на договорите. Ние установихме, че съвместната дейност е мощно средство за мощно средство, което ще ни помогне да се справим в тези бурни и непознати времена. Сега искам да споделя с вас няколко думи за инструментите, които използваме. Законът изисква у нези, които получават средства по закона за стимулирането на економиката, да представят всяко три месече информация за това как използват средствата. Ето защо ние създадахме вебсайт, който се казва www.federalreporting.gov, на който се събират тези данни. Днес американците могат да влязат в сайта Recovery.gov, да въведат почтенския си код и след това да видят как се, какви програми е, се изпълняват е, в е, техния регион. Когато гражданите е, видят нещо, което не им харесва, ни се обаждат, е, за да споделят с нас тази информация. И аз обичам да наричам е, тези граждани нашите генерални инспектори. Както знаете, прозрачното и отчетно управление е много модерно понятие днес в цял свят, тъй като технологията намалява до минимум възможността да се скриеш, но всъщност идеята за прозрачното управление има много по-дълга история, до древна, която стига до древна Атина, когато гражданите са се срещали а, пряко на площада, за да водят дебат по основни въпроси и да, и да дават идеи за управлението. Разбира се, днес не се водят дебати на площада. Днес милиарди имат достъп до интернет и го използват за всеки аспект на живота си. Аз мятам, че прозрачността е новият начин по който правителството дава възможност на гражданите да участват в процес на взимане на решение. Много често обаче има информация, която ръководителите не искат да чуят, но трябва да я чуят. Всъщност бих казал, че Основният недостатък на прозрачността е това, че поставя хора, някои хора в неудобно положение. Ние научихме това през 2009 година, само че решихме, че прозрачността е нещо, за което е по-лесно да се говори, отколкото да се практикува. Разбрахме, че поставянето на човек в неудобно положение има и положителен аспект и това е, че води до самокоригиращо поведение. Днес ние осъществихме три цикъла отчетност и аз ще ги представя. Прозрачността, така както се предвижда от Закона за възстановяването, има за цел да даде възможност на данокоплаците да могат да искат от управляващите отчет за това как са изразходвали техните средства ние полагаме огромни усилия да не даваме своята преценка за конкретни проекти. Разбира се, представянето на информация за това как се изразходва средства в вебсайт не отговаря 100% на дефиницията за прозрачност. Прозрачността означава използваеми данни, по-точно информация. Данните трябва да бъдат навремени, точни и надежни. Според мен, ако данните объркват гражданите, каузата за прозрачността ще пострада. Аз смятам, че прозрачността е в основата на отчетността. Ние можем да събираме огромни количества данни в централно хранилище, в централен масив, за кой... и да използваме е, програмни продукти, както е, и е, човешки аналитични умения. Накрая ще направя две забележки, след което ще дам възможност да зададете въпроси. През последната година и половина успях да се уверя за това, че прозрачността овластява гражданите. Всъщност, цифровата революция в цял свят означава, че прозрачността е неизбежна. Интернет, мобилните телефони с, с фотоапарати и социалните медии е, доведоха до, е, демократ, до демократизиране на властта. Аз е, смятам, че нашият експеримент, наречен Recovery Gov, показа, че Америка има огромно желание за гражданско участие. И накрая, което е и много важно, прозрачността доведе до истинска промяна в управлението. Според мен това е. Това обосновава значението на един принцип, който ме е ръководил през последните 40 години и това е, че прозрачността и отчетността играят жизненно важна роля. Някои от нашите граждани може и да не харесват това, което виждат, но смятам, че имат право да го видят. Мисля, че програмата за възстановяване има възможността да осъществи сериозни промени по отношение на прозрачността на бъдещите разходи. В заключение ще цитирам Джеймс Мадисън, четвъртия президент на Съединените щати, който каза следното през 19 век и то си остава актуално и днес правителство без добра информация или средство за постигането й е пролог към фарс или трагедия или може би и двете. Още един път благодаря ви за поканата да споделя с вас своите мисли. Грация мулте. Благодаря. Благодаря ви за интересната информация. От тук се обвързва управлението на правителството с, иници... с гражданската инициатива, което е, е много успешна формула. Това е от голяма полза и за самите граждани. В Съединените щати бяха намерени а, начини а, да се следят тези процеси отблизо. Господин Барито, който е старши научен сътрудник в университета Джордж Мейсън в Вашингтон, а, неговата специалност са комуникациите и технологиите. А, той а, е член на съвета за прозрачност и отчетност на управлението в интернет. Има платформа, която е създадена от този съвет, където гражданите могат да дискутират и така се стига до по-голяма прозрачност и отчетност. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, аз съм научен работник от Вирджиния. През последните няколко години се занимавам с възможностите интернет да бъде използван от правителството и обществеността в интерес на по-голямата прозрачност и отчетно. С удоволствие ще споделя с вас свой опит. Демокрацията се основава на принципа, че моралният авторитет на правителството проистича от съгласието на управляваните. Това не е особено смислено обаче, ако съгласието не е информирано. Когато правителството взема своите решения в тайна, възникват нови възможности за корупция и намалява отчетността. Ето защо ние се стремим към прозрачност в управлението. Е, с открити заседания, с отчетно за държавните финанси, с е, дебат върху е, законодателния процес. Ето защо прозрачността не е само цел, тя просто е средство за постигането на определена цел, а именно отчетността. Основателите на Съединените щати си даваха сметка за това. Нашата конституция предвижда Конгресът да води е, на отчет своите заседания, е, да записва начина на гласуване и от време на време да публикува тази информация, така че гражданите да могат да оценяват работата на законодателното събрание. Как гласува то, как изразходва средствата, с кого разговаря, кой плаща за избирателните кампании. Това е единственият начин да подведем управлението от отчет по време на гласуване. Гласуването винаги е било публично, бюджетите винаги са били публични, но винаги достъпът до тази информация е бил свързан с сериозни разходи. Всичко може и да се е публикувало, но човек е трябвало да отиде в някое мазе в Вашингтон или в е, общинската сграда, за да потърси тази информация. Поради което ние обичайно разчитаме на средства за масово осведомяване на представителите на различни групи за натиск, за да се здобием с необходимата информация. Днес обаче интернет ни дава възможност да прехвърлим границите на този процес. Интернет не само поевтинява достъпа до информация, с интернет достъпът до информация става далеч по-лесен, самата информация далеч по-разбираема. В резултат от това всеки може да бъде разследващ журналист или генерален инспектор. Публикуването на информация от правителството в интернет е от полза не само за отделните потребители, на интернет, а и за трети страни, които по-лесно биха могли да обобщават наличната информация. Обобщената информация може да бъде представена по новаторски и полезен начин. Така, например, данните за федералните разходи от интернет могат да бъдат представени като интерактивна карта, представяща местонахождението на получателите. Така данните стават по-ценни. Разбира се, държавата няма нужда сама да разработва такава информационна технология. Стига данните, първичните данни, да са структурирани и на лице в интернет. Структурираните данни са особен формат, който дава възможност на потребителя лесно да отсява и сортира информацията. Могат да се правят справки по автори, по брой думи, по много други параметри, които другите технологии не позволяват. А нещо повече, информацията може да се обединява от различни източници, да се формират така наречените информационни колажи в зависимост от нуждите на потребителя. Става въпрос за приложни програми, които събират на едно място разнородни данни. Тези е, приложения е, се основават на свободна архитектура и стандарти и всеки може да създаде такова приложение. Така дейността на правителството може да стане не само прозрачна, а и в нея да се разкрият закономерности, които до сега са били прикривани. maplight.org е един от сайтовете в интернет, които предлагат такива възможности. Компютърният специалист Дан Нюман е създал този сайт. На него са събрани е, данни от гласуванията в Конгреса и е, от е, финансирането на избирателните кампании. Възоснова на базата данни е, потребителите могат е, да, да проявят интерес към даден законопроект и да видят кой как е гласувал съобразно интересите си и източниците на финансиране на избирателната му кампания. ако данните на държавата е, бъдат изведени в интернет, това означава обикновения потребител да се натъкне на планини от информация, в която няма да може да се ориентира. И именно за това са необходими програми, които да обобщават информацията. И все пак това не е усилие е, по силите на един единствен или няколко души. Ето защо се пристъпва към масовизиране на обработката на информацията. Тук става въпрос за стотици хиляди отделни граждани, които могат да участват в процеса на разбор, анализ и обобщаване на информацията. И сега бих искал да споделя с вас опита си като гражданин, който е изработил е, програма за масовизиране е, обработката на първична информация, предоставена от правителството. Ще видим е, начина по който правителството публикува първичните данни и как един обикновен изследовател като мен би могъл да превърне този информационен масив в е, разбираем за широката общественост. Още в началото на мандата си Барак Обама си даде сметка, че е, ще трябва да се изразходват сериозни държавни средства за стимулиране на економика. И а, е, един от проблемите, който веднага възникна на дневен ред е, че местните органи за самоуправление, териториалните общности може и да не са в състояние бързо да усвоят е, парите, които им се предоставят просто нямаше достатъчно готови за финансиране проекти. И за да бъдат оталожени опасенията на федералното правителство, е, Американската конференция на кметовете и местните органи за самоуправление поръча проучване на стотици общини в страната от местните служители беше поискано да посочат всички готови за финансиране проекти, които биха могли да се осъществят веднага, стига да има пари. И така конференцията на кметовете събра повече от 20 000 проекта готови за финансиране от е, е, ремонти на уличната е, мрежа до жилищно осигуряване и озеленяване. Всеки от проектите бе съответно обозначен с необходимите средства и местонахождение. И така, а, всеки проект а, бе прегледан, разбира се, имайки преди, че това бяха хиляди проекти. А, задачата бе времеемка, а в много случаи бе и невъзможно само по наименованието на проекта да се определи за какво става то и, и, и, и дали може да бъде финансиран. И а, така е, е, се стигна до мен е, и моите идеи за масовизиране на аналитичния процес. Аз бях разработвал до тогава страници в интернет, но все още не знаех как да създам такава програма за масовизиране на обработката. Обявих идеите си в интернет и поисках помощ след два дена двама професионални разработчици на програми ми се обадиха с предложение за помощ. Ние не се познавахме, но веднага се сработихме и то дистанционно за една седмица. Разработихме програмата, започнахме да изграждаме страницата в интернет в свободното си време по време на коледната вакансия – и на 2 феврари 2009 година сайтът, наречен Stimulus Watch, беше готов. Нещо много просто. Първо, е, качихме на сайта доклада на конференцията на кметовете, създадохме база данни и тогава гражданите вече е, можеха да се запознаят с списъка от проекти, предлагани от е, местното самоуправление по тяхното местоживеене сортирайки е, проектите по себестойност, по економически ефект, е, възможна заетост и на така нататък. Е, гражданинът можеше да прояви интерес към един или друг проект, да се запознае с него. Всеки от тези 20 000 проекта бяха достъпни и всеки отделен гражданин можеше да направи три неща. Първо да гласува за или против проект е, зададохме въпроса от критично значение ли е този проект и гражданинът можеше да отговори да или не. Защо този въпрос? Защото президентът Обама бе се обещал е, средствата за стимулиране на економиката да бъдат изразходени само за критично важни инфраструктурни проекти и веднага можеха да се видят резултатите от гласуването, така да се каже, за всеки проект. На второ място, всеки проект бе свързан с страница в Уикипедия. Е, в много отношения описанието на проекта не бе достатъчно. Може, например, да се говори за улична мрежа на стойност десетки хиляди долари. Какво означава това? Особено за човек, който не живее в Синсинати. Местните жители на Синсинати обаче разполагат с повече информация, естествено, за проекта и а, а, връзките с Уикипедия даваха възможност всеки да опише проекта, от който се интересува по възможно най-обективен начин. Появиха се стотици страници, подробни описания на най-интересните проекти която и да било отделно взета организация, не би могла да се справи с, с, с такава детайлна обработка на проектите за такова кратко време. И на трето място, към всеки проект гражданите можеха да оставят своите бележки на, на своеобразен форум. Ако щете да изливат чувствата си по отношение на дели друг проект, за разлика от страниците в Уикипедия, които следваше да бъдат максимално обективни и информативни. Страницата се оказа огромен успех и най-важният ефект от нея бе гласуването. Проектите вече можеха да се, гласува, да се сортират по подадени гласове и можеше да се състави списък на проектите от най-популярните надолу към най-непопулярните в национален мащаб, в щатски или градски мащаб. Най-напред в класацията се оказваха проектите, които според гражданите са от най-критично значение. От друга страна, страниците, описващи проектите, които на пръв поглед изглеждаха недостойни за финансиране, даваха възможност за преразглеждане на, на тази първа представа. Онова, което никоя организация не би могла да направи, стотиците хиляди граждани из страната бяха се умели да постигнат без особени усилия. От там нататък оставаше да се финансират проектите и а, да се подаде информация за финансираните проекти, която а, препращаше и към нашата страница. Това стана през октомври 2009 година с пълна информация за получателя, адреса на получателя, местонахождение на проекта, суми, очаквани работни места и в много случаи подробно описание на проекта. С партньорите ни започнахме да актуализираме нашата програма, нашата страница в интернет с също така проста цел – е, да преминем на следващия етап, да дадем възможност на гражданите да е, се осведомяват за направените разходи. Днес всеки гражданин може да запише своя почтенски код, нашата страница и да види какви средства са изразходвани от федералното правителство по линия на финансиране на економическото развитие. И отново гражданите могат е, да използват страници в Уикипедия, за да е, добавят информация, да гласуват за ефикасността на проектите и мисля по същия начин ще можем да масовизираме отчетността на проектите, е, както бяхме масовизирали техния подбор. Надяваме се нашата страница да се превърне в страница на хиляди генерални инспектори по държавни разходи. Полуката тук се свежда в това, до това, че не само отчетността може да бъде масовизирана, а и до това, че независими проекти, като Стимула Watch, биха могли да поведат нещата. Така правителството става не само прозрачно, но е принудено да предостави първичните данни в интернет за да се масовизира процеса на обществен контрол, е, първичните данни трябва да бъдат публикувани в интернет и то в формати, които лесно се подават на обработка. Благодаря ви за вниманието. Grazie molto per questa relazione molto interessante. Благодаря ви. Благодаря ви за вашето интересно изказване. Сега започваме с дискусия, като започваме с въпроси с на депутати. Благодаря, господин председателю. Искам първо да благодаря на двамата оратори. Това бяха, бяха две изключително интересни презентации. Ам... И така, две много важни презентации, от които можем да се получим и тук в Европейския съюз. Със ще разгледаме тези интернет страници ще е още по-убедителна тази информация, когато човек се запознае с интернет страниците. На първо място този закон за възстановяване от 2009 година. За какви суми става въпрос, за да можем да си представим за какви мащаби става въпрос – и какви проекти са били а, стимулирани с а, този закон? Дали това са регионални, кохезионни фондове, структурни фондове, социални фондове? А, тук става въпрос за десетки, ако не и стотици хиляди бенефициенти. Затова искам да попитам в какви мащаби работите вие. На второ място говорихте за една интернет страница, която да е лесно достъпна за потребителите, лесно разбираема за потребителите. За какъв брой от потребители говорим и за какъв брой бенефициенти. Има ли прозрачност при тези данни, които се а, публикуват и се предават? Не попадат ли тези данни под а, защита? А, относно а, земеделието, Имаше такъв случай в Германия, че двама фермери бяха дадени на съд, защото бяха нарушили разпоредбите, но всъщност случаят се отнасяше до нарушаване на правото на неприкосновеност на личните данни. Казвате, че има 13 генерални инспектори, а, но зад тях има а, цяла служба, сътрудници, които им помагат. А, какъв е броят на сътрудниците, какъв е техния статут, дали те имат автономност при извършването на тези проучвания, как си сътрудничите вие, вашата служба с другите органи, например с данъчните органи, с полицейските органи и така нататък? Друг важен въпрос. Вие споменахте, че гражданите при вас са като генерални инспектори. Те дават, подават сигнал, когато нещо не е наред. Това често ли се случва да получавате сигнал от гражданите или по-скоро е от време на време? Дали гражданите наистина имат този рефлекс да отреагират по този начин или това просто е на теория? По кога може да бъде използвана тази възможност? Последния въпрос се основава на изказването на господин Брито. Това, което ви а, е, обяснихте, а, е, се отнася до хората, които а, е, са по-любопитни, търсят повече информация, но каква е връзката между стимул, стимулъс лоч от една страна и а, официалния правителствен орган, а, към който работи господин Девени? Как, как са свързани двете неща? Благодаря, госпожа Андреас. Е, благодаря, господин председател. Имам въпрос към господин, господин Девани. Говорихте за вебсайт, на който се дават данни за средства, получени от държавата. Надежни ли са тези средства, тъй като отчетите се представят от получателите на средства, не от разплащателната агенция? Е, в крайна сметка вие разчитате на информацията от получателите. Уебсайтът не би ли следвало да се е, поддържа е, от държавен орган или разпощателна агенция? Господин Годманис. Благодаря. Аз съм от бюджетната комисия. Имам един въпрос Системата е различна. В е, Европа ние правим, ние изплащаме в последствие, ние възстановяваме вече изразходвани е, средства. В, т.е. Е, получателите правят разходите, след това националното правителство дава своето участие и след проверка от страна на Европейския съюз се възстановява средства. Това е малко по-различно. Моят въпрос е какво бихте направили, когато установите преди измамата? Каква е вашата процедура? Не знам кого информирате за това, че се изразходват средства по неефективен начин. Не говоря за измама, говоря за средства, които не се използват така, че да се постигнат целите, за които са били предложени. Онореволе Гресле. Благодаря. Много интересна беше информация, която чухме. И имам два въпроса, които е, искам да знам към ораторите. Вие казвате, че е, се публикуват и фалшиви данни. Тогава е, подвежда ли съответното лице под отговорност? С какъв административен капацитет разполагате? Е, вие казахте, че на всяко три месечие е, бенефициентите се е, публикуват, има достъп до данни свързани с тях какъв е а, процеса на проследяемост на а, целия процес, ако има злоупотреби, а, как а, се подвежда под а, отговорност а, съответния нарушител. Говорихте за контрол върху разходването на средствата. Как а, преценявате кой проект е успешен и кой не? В някои държави в Европа има а, проблем, че а, когато се публикуват бенефициентите, те след а, това могат да бъдат изнудвани а, заради сумите, които са а, получили. Е, има политически решения за определени проекти, които са доста оспорвани последно време. Има е, е, решения, е, които бих могла да оправдая и да обоснова, но не, не искам да бъда подлагана под натиск, например. Как, ам, как съответните компетентни лица се справят с този натиск в Съединените щати? Благодаря. Следващия оратор има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че системата и процедурите, които ни представихте, са много интересни и впечатляващи. Не знам дали някои от регионите, които администрират европейските средства, биха имали ресурсите и капацитета за това. В Уелс имаме чудесен вебсайт, на който са описани всички проекти, за които се кандидатства. Моят въпрос е свързан с мащабите на въпроси, с мащабите на дейността в САЩ. Какъв процент от проектите могат да получат финансиране и какъв процент от проектите са свързани с опасност от измама? Правите ли разлика между грешка и измама, тъй като това е един от дебатите, който водим в Европа? Друг въпрос е свързан с толерантност към и търпимост към риск. Вие допускате ли определен процент проекти, които да са рискови? Друг въпрос е свързан с обвиненията, които се правят тогава, когато е, системата отворена, винаги има някой, който отправя обвинения, за да подкопае администрацията, управлението и моят въпрос е това проблем ли е и ако да, как се справяте с подобни обвинения? Господин Сондергарът. господи Девени. Когато бъде установена измама, по какъв начин възстановявате средствата? По-нататък, е, разполагате ли с статистически данни, господин Девени? Статистически данни за съотношението между кредитите които са изплатени в като измама и като грешка, тъй като има разлика между измама и грешка. Имате ли статистически данни в това отношение? Господин Брито, искам да ви попитам следното. Разбирам много добре, че човек може да въведе почтенския си код, за да влезе в системата. Можете ли обаче също така да изразите становището си по проект, който се осъществява на местно ниво или пък може, човек може да даде оценка на национален проект? Господин Гайер. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на двамата господа, които ни предоставиха тази интересна информация. Имах един въпрос, който вече беше зададен, затова няма да го задам. И към господин Девени имам един въпрос. Може би не съм разбрал правилно. Вие казахте, че регионите в Съединените щати, които са засегнати най-силно от кризата, при вас представляват рисков фактор. Аз не можах точно да разбера до каква степен а, това представлява риск за вас. Вторият въпрос се отнася до а, противоречат или напрежението между ам, публичната информация и личните данни. Ако в Европейския съюз бъдат направени такива предложения, аз лично а, бих а, бил доста предпазлив. А, тъй като предприятията а, не биха се съгласили с а, а, публикуването на такъв широк спектър от информация, защото това ще а, намали тяхната конкурентоспособност, а, ще бъде трябва да бъде публикувана поверителна информация. Това са аргументи, които а, ще бъдат изказани. Как в Съединените щати решавате този а, проблем? Ако а, бенефициентите са дружества, предприятия, а, как а, вие а, защитявате тяхното право на фирмена тайна? Благодаря. Господин Девени. Благодаря за въпросите. Събраха се на. Първият въпрос е за сумите. 787 милиарда долара. Мисля, че до сега 175 хиляди са получателите на средства. Разделяме ги на две категории. Първични получатели и вторични получатели, унези, които получават парите през една ръка, така да се каже. В, се, има 27 държавни агенции, които разпределят средствата, т.е. 29 генерални инспектори, които по наше искане могат да осъществят контрол и проверка. Така че ние мобилизираме всички средства в федералното правителство и съветът може да поиска генералните инспектори да направят, да извършат контрол. Те имат правомощия да се самосезират. Към момента са осъществени 500 одита и започнаха няколко стотин наказателни преследвания. В Вашингтон работи малка група щатни служители. Това е основният екип, но заедно с това мобилизираме в, за конкретни случаи около 8000 държавни служители. Също така, ако не се лъжа, зададахте въпрос за гражданските генерални инспектори. Аз в началото смятах, че те ще бъдат милиони, оказа се малко оптимистично. Но така или иначе, всеки месец стотина граждани се свързват с нас – Имаме една малко сложна система за проверка на тези обаждания, за да отсеем онези, които се обаждат, за да се оплачат от президента Обама или администрацията. И се опитваме да съсредоточим върху обажданията, които са свързани с измамите. Става дума за, един на 10, за едно на 10 обаждания. Това говори моят опит в областта на правоприлагането. На 10 души, които се обаждат, един казва нещо, което може да доведе до разследване. Останалите са сърдити или просто искат да си поприказват с някого и се обаждат посред нощ. Но имаме една сложна система с, с а, телефонисти а, и технически средства. Човек може да се обади по телефона, да пише факс а, или да се свържи с нас по интернет. Друг въпрос беше свързан с това защо получаваме данните от получателите, а не от агенциите? Всъщност получаваме два вида а, данни. Първо получаваме данните от получателите, от тези, които са получили средствата. И за да отговоря на един въпрос, който беше за малко по-късно, всичко получатели на средствата са субекти, са юридически лица, не физически лица. Не говорим за въпроси на лична неприкосновеност във връзка с. А, не говорим за лична неприкосновеност и фирми. Ние искаме от тях да ни кажат какво, как са изразходвали средствата и определено не смятаме, че нарушаваме законите за лична неприкосновеност. Ако в противен случай, мисля, че до сега щяха да са ни спряли. Тогава, когато става дума за обществени средства, въпросите за личната неприкосновеност са абсолютно неуместни. Получаваме информация от агенциите за това на кого са дали средствата. Няма да се изненадате, ако ви кажа, че в Съединените щати понякога ни е трудно да разберем на кого са дали агенциите парите, на тях и им е трудно да ни обяснят, както и на получателите понякога им е трудно да ни обяснят какво са направили със средствата и така. Ние съпоставяме информацията от агенциите с информацията от гражданите все по-добре вършим тази работа. Получателите на средства трябва да отговорят на 99 въпроса и съпоставяме техните отговори с информацията от агенциите. Когато установим е, измама или разхищение, ние сезираме генералния инспектор на агенцията, която е предоставила средства. Да речем, е, проект за строеж е, на път. Тогава, когато получим сигнал, той се изпраща на Министерство на транспорта и техният генерален инспектор провежда а, разследване и предоставя информацията на Министерство на правосъдието и последното министерство взима решение дали да започне наказателно преследване. понякога средствата се възстановяват, понякога се предприемат гражданско-правни действия за възстановяване на средствата. Аз казах, че основна акцент в нашата работа е превенцията. Превенцията е много по-добра, отколкото две години след изпълнението на проекта да се окаже, че има неправомерно изразходвани средства. Като прилагаме методите, които споменах преди малко, е, често установяваме измама в, на последните на последния етап. И тогава се свържва, свързваме с съответната агенция и ги предупреждаваме да не предоставят повече средства. Ако установим, ако има данни за престъпление, започват съответните действия. Както беше споменато, има много грешки в данните, когато за първи път започнахме да ги събираме. Ние искаме получателите в фирмите да ни информират и да ни предоставят повече данни, отколкото някои са събирали. В началото имаше много грешки в данните. На следващия етап грешките бяха много по-малко и сега сме в четвъртия отчетен период и процентът на грешки е още по-малък. Аз мисля, че с течение на времето и с натрупването на опит в предоставянето на информация, грешките ще стават все по-малко. Информацията се предоставя на уебсайт, който е защитен с парола. ние се изградихме в сайта така, че да не се правят грешки. Ще ви дам за пример. По време на първи отчетен период много често хората въвеждаха погрешният избирателен район. И много членове на Конгреса се разсърдиха, след като видяха избирателни райони, които не съществуват. И когато започна въвеждането на информация, ползвателите включваха някакъв номер, тогава, когато не знаят номер. И сега, ние въведахме характеристика, която ни им дава възможност да сбъркат. Ако въведат почтенския код, който не съответства на избирателния район, трябва да го променят можем да ги улесним и да им кажем кой е подходящия, кой е верният а, код. А, така, в, в течение на времето ние усъвършенствахме системата, за да намалим процента на грешките. Какви са санкциите за непредоставяне на информация? Законът, за съжаление, не предвижда санкции за непредоставяне на отчетели информация. По време на първия отчетен период 4000 получатели на средства не представиха отчет. Техния брой сега спадна до 1000 и нези, които не са представили отчети 3 или 4 пъти, са вече много малко. А, ние се опитваме да а, спрем изплащането на средства за онези, които не представят отчети. Всъщност има и много случаи на отпуснати, но не изразходвани средства. Не сме установили участието на организираната престъпност в изразходването на тези средства. Това не означава, че няма такива случаи, но за сега няма данни. Без съмнение ще има случаи на корупция тогава, когато местните органи сложат ръка върху средствата, това е неизбежно. В момента се водят наказателно-правни дела за корупция. Оказва се е, силен натиск върху всички, за да не се допусне такова нещо. Мисля, че прозрачността в този случай е, обърна внимание върху е, средствата, така че може би престъпниците не са се насочили към тези пари. Така че Казано просто, ако аз искам да открадна, няма да открадна от тук. Твърде много хора следят тези пари. държавни органи, граждани, които се интересуват от това които се интересуват от изразходването на средства. Политици на федерално, щатско ниво, местно ниво наблюдават тези средства, за да не бъдат откраднати при тях тъй като нещата са много видими. И разбира се, не бива да подценяваме натиска от страна на гражданите. За първ път те могат да видят за какво се изразходват средствата. Винаги е било възможно човек да разбере за какво се използва средства, ако делиш много време. Само, че никога не е било възможно да видиш а, какъв, а, какви проекти се изпълняват в, той, в твоя район, в твоя квартал. Училища, път, мост. Ако видят, че нещо не е както трябва, ако някой видят, че някой има връзка с местния политик, ще ни се обадят. Така че това е много полезно. Аз работя в областта на правоприлагането от 40 години. Тази дейност никога не е била особено отворена, така че за мен това беше сериозна промяна. Сега обаче смятам, че прозрачността способства за отчетността и правоприлагането, тъй като много повече хора се интересуват от това как се изразходват средствата. прилагаме политика на нулева толерантност прямо измамата. Това беше обявено от главния прокурор. Това означава, че при всяка измама, независимо от сумата, за която става дума, е, се предвижда наказателно преследване. Що се отнася до рисковите фактори, аз ги споменах, но ще дам някои допълнителни обяснения. Ние обръщаме внимание на и предишният опит, какъв, каква измама е имало, в какви програми. Обръщаме внимание на предишни доклади от генералните инспектори и контролните органи. Обръщаме внимание на това кои райони са най-силно засегнати от кризата, къде има най-много реализирани ипотеки. След това съпоставяме данните и на тази, и по този начин можем да предвидим къде има опасност от измама. Ето защо ние на тази основа насочваме усилията на правоохранителните органи. Ще спра до тук и ако има допълнителни... Ако не съм отговорил достатъчно някой въпрос, ще се постарая още един път. Господин Брито има думата. Най-напред господин Давани отговори на много от въпросите и каза много от нещата, които аз щях да кажа. Връзката между стимула Watch и съвета за възстановяване – ние е, сме се явявали пред е, Камерата на представителите. Де, работата на господин Делени е да прилага закона, така както е прието от Конгреса тогава, когато аз правя предложения за промени. Аз правя те, отправям тези предложения в а, е, Конгреса или службата за управление на бюджета, която тълкува закона и издава насоки. Те са до някъде отворени. Сегашното правителство много държи на прозрачността и са много отворени към предложения не, не винаги е лесно предложенията да бъдат приложени на практика, тъй като законът вече е написан. Под някои примери за предложения са свързани с отчети от получателите. Ние нямаме информация за а, това как е, как е изразходван и последният цент. Ако първичният получател възлага договор на друг изпълнител, понякога следите се губят. Аз бих искал да има повече прозрачности на това ниво. Друго предложение, което съм давал е за затягане по-строги санкции за непредставяне на отчети. Беше зададен въпрос за това не се ли притесняваме от факта, че вебсайта може да бъде редактиран от всички. Сега това е wiki сайт и просто защото всеки може да го редактира, има възможност за самокоригиране. Вижте, да вземем, например, е, Уикипедия. Всеки може да влезе там, да коригира погрешна информация. Много по-лесно е някой да се върне към предишния вариант, отколкото да добави е, погрешна информация. Много е лесно да се махне погрешна информация. Когато създадахме първия вебсайт Stimulus Watch, ние помолихме местните органи да се свържат с нас и да ни кажат дали според тях информацията е невярна. Е, всъщност информацията беше взета от доклади, отчети на кметове. И затова ние ги поканихме да влязат в уебсайта и сами да редактират информацията. В някои случаи те направиха точно това. Много често във връзка с граждани. Както Википедията, аз преподавам на студенти по право и никога не бих приел а, курсова работа, в която като източник е посочен Википедия. Това не е приемлив академичен източник. Заедно с това аз казвам на студентите да използват Википедия, защото това е много добра начална точка. Така, нашия вебсайт е само началото. Тогава, когато един проект е представен по определен начин, това не означава, че това е последната истина за а, този проект. Винаги може да се направи допълнително проучване. И така, този вебсайт е за мен само началото. Също така беше зададен въпрос за национален вебсайт и за прозрачност на местно и щатско ниво. В САЩ сме свидетели на една тенденция, при която прозрачността става все по-важна, определено на щатско ниво. Законодателните, щатските законодателни събрания е, започват да излизат със собствени инициативи за прозрачност, разработват уебсайтове, и това е подход, който започва да се възприема и на местно ниво. В Тексас, например, има изискване всяко училище да представи информация онлайн за своите разходи, за да видят родителите колко средства се, а, са предвидени за учебници и чинове и колко за администрация. Благодаря. Искам да благодаря на нашите американски гости, да им благодаря за информацията, която ни предоставиха, информация, която ще отполза за нашата работа тук в комисията. Искам да приветствам госпожа Пелегрини. Тя е политолог от Център за промишлени изследвания в Милано. Тя ще ни информира за едно проучване, което беше проведено за парламента на тема а, прозрачност при разходването на средства от кохезионните фондове. Thanks very much, Mr. President. Um, so I'm, I'm Julie Pellegrin and I represent the, the, the Center for Industrial Аз съм Жули Пелегрин от Центъра за промишлени изследвания в Милано. За мен е голяма чест да ви представя резултатите от изследването, проведено преди малко повече от една година и посветено на изпълнението на Европейската инициатива за прозрачност в областта на кохезионната политика. Накратко, какво представлява е, тази инициатива за прозрачност е, и влиянието и върху кохезионната политика? Е, след това ще видим начина по който държавите членки са изпълнили тази инициатива в областта на кохезионната политика и накрая някои препоръки, почерпани от самото изследване. През ноември 2005 година бе подета инициативата след една реч на заместник председателя на комисията Калас. Отговаря за административните въпроси и противодействието на злоупотребите. Целта бе да се възстанови доверието в Европейския съюз след отрицателните резултати от референдумите и във Франция и в Холандия. И а, главните послания тази реч се свежда до законност, отчетност, доверие в Европейския съюз. През май 2006 година бе публикувана зелена книга, посветена на европейската инициатива за прозрачност е, възоснова на три елемента на прозрачността. Обществен достъп до документите, морални правила и стандарти на длъжностните лица, прозрачност на представените интереси и минимални стандарти за лобистката дейност и прозрачно оползотворяване на европейските фондове чрез огласяване на бенефициерите и на това последното е, спряхме вниманието си ние в нашето изследване. Що се отнася до структурните и кохезионните фондове, както знаете, е, те са обект на споделено управление, т.е. държавите членки, а не комисията отговаря за разходването на тези фондове. И въпросът е дали да публикуваме т.е. да, да задължим държавите членки да публикуват информация относно бенефициерите на европейските фондове. В резултат от допитване до обществеността във връзка с Зелената книга, резултатът, отговорът на този въпрос бе категорично да. Под условието обаче данните да бъдат съпоставими на общоевропейско равнище. Съответно трябваше да бъде изменена и допълнена нормативната уредба, да бъдат въведени общи стандарти е, за съпоставимост на данните. Та, що се отнася до уредбата, финансовият регламент бе изменен, така че и комисията и държавите членки да бъдат задължени да публикуват информация за бенефициарите, за съответната част от бюджета, която управляват. А в частност за кохезионната политика в регламента за прилагане на финансовия регламент има един член, съгласно който, виждате го на екрана, управляващият орган отговаря за организирането най-малкото на следните мерки за информация и публичност, електронно или по друг начин публикуване на списъка на бенефициерите, имената, названията на дейностите, сумите, които е, са им отпуснати. Сега по общия стандарт е, Комитета за координиране на фондовете прие е, такова едно ръководство, ни указания – да бъдат посочени информационните обекти, които трябва да бъдат а, събирани и публикувани. Виждате име на бенефициера, на, на дейността, на година, на разпределение на средствата, окончателно плащане, ангажирани средства и общо разходвани към края на дейността. Тук а, интересно това, че от държавите членки се иска да публикуват ангажираните средства е, преди окончателното разплащане, за да потече тази информация по-бързо, да, да, да се публикува по-своевременно. Как бяха изпълнени тези изисквания в държавите членки и в регионите? Е, имаме два източника на информация. Документална проверка, е, най-вече в интернет, и четири е, конкретни проучвания в страните. Виждате Финландия, Италия, Холандия и Полша. Страни с различни традиции в управлението на структурните фондове. Критерии, е, достъп до информацията, изчерпателност, надежност и полезност и евентуални фактори, за състоянието такова, каквото е констатирано. Що се отнася до достъпа, тук не се вижда много ясно, това е снимка на страницата в интернет. Е, е, този материал е разпространен и в печатна форма. Това е част от страницата на Европейската комисия. Когато се интересувате от прозрачността, стигате до тук. След това ви препращат или към системата за финансова прозрачност, която обхваща средствата, разходвани пряко от комисията в размер на 20% от бюджета, или пък към споделено разхожданите средства. За това става въпрос е, в случая. От една страна имаме кохезионна политика и фондовете за развитие, е, разходвани от Генерална дирекция регионално развитие, а и другите фондове, е, кохезионните, разходвани от Генерална дирекция селско стопанство. От там нататък стигате или пряко до националното равнище, или пък до съответните региони. Средният брой попадения за достъп до тези данни е 1,5 е, за е, социалния фонд и 1,9 за регионалните фондове, което не е зле. Но тази разлика, това разграничение между Кохезионния фонд и, и фонда за развитие не е, е чак толкова уместно на, на пръв поглед за онези, които не са запознати с структурирането на европейските фондове. Е, това са вижте данни от март 2009 година. Не е до края удовлетворителна картината. Имаме е, страни или региони, които не са публикували. Виждате Гърция, Испания, е, част от Италия, част от Великобритания, както и е, Австрия, що се отнася до Европейския социален фонд. Разбира се, нещата са еволюирали междувременно от една година и половина насам, но Независимо от това, че тази карта е, е, няма да има към днешна дата бели полета, на нивото на деталната информация все още има някои пропуски. Сега виждате начинът по който се публикуват данните, има допълнителна информация за бенефициерите, но, но тя не е особено подробна. 10 процента от случаите имаме препратки към адреси в интернет на бенефициерите и техни телефонни номера или нещо подобно. В 40% от случаите имаме местонахождение, известна информация относно състоянието на дейността, някакво описание на проекта и накрая освоените е, средства – Виждате различни начини, по които се представя финансовата информация. В някои случаи са представени само ангажираните средства, а в други фактически разходваните, в трети само частта на Европейския съюз. Що се отнася до надежността на тази информация, прецизността на данните, които се публикуват, е, е изцяло под контрола на държавите членки и частност на управляващите фондовете органи. Когато се публикуват данни за разходваните средства, понеже те се основават на е, проверени и заверени отчети, можем да очакваме, че са точни. Но що се отнася до ангажираните средства, това, това не винаги е така. Възниква и допълнителния проблем, пораждаш грешки, а именно за това, че данните се въвеждат в интернет ръчно. Полезност, детайлност на информацията варират между регионите. Виждате, по формати също има разлика. Повечето е, използват формата PDF, който не е особено дружелюбен към потребителя, особено когато се стигне до извличане и манипулиране на съдържащата се информация. Има разлики в езиците, в валутите, когато държавите не членуват в еврозоната. И всичко това е, прави съпоставката и агрегирането на общоевропейско равнище практически невъзможни, е, не могат да бъдат извеждани времеви редове, всъщност трудно може да се претърсва. Е, Европейската инициатива за прозрачност, виждате, не е осъществена в своята пълнота – сериозна вариативност на данните по форма и съдържание, което практически прави невъзможно тяхното агрегиране и съответно накърнява полезността на цялото това начинание. Защо? Разгледахме няколко фактора в обяснение на това положение на нещата – Първо, защо данните са така разнородни? Защото има сериозна неяснота е, в определението на минимални изисквания. Значи първо, що се отнася до бенефициерите, след това, т.е. кой е бенефициер, това се тълкува по различен начин. Е, държавните средства, които е, се отпускат за дадена дейност, също се тълкуват по различен начин. При това, ако и по двата пункта бихме имали напълно стандартизирано разбиране, то минималното изискване пак не би било достатъчно. Трите информационни обекта, е, които се изискват, както казах, е, очевидно е, са недостатъчни и не допринасят за полезността на данните. В Финландия и в Польша особено, е, като альтернативен е, пример, можем е, да споменем далеч по-амбициозни програми за публикуване на информация за проектите и освояването на фондовете с възможности за извеждане на различни справки. В Полша Е, на страницата в интернет има карта, е, която много прегледно представя информацията за бенефициерите. И е, последният елемент от методологически характер е липсата на, на яснота относно главните основания за отпускането на средствата. Е, вижда се, че управленските органи са били много затруднени да отсеят полезната информация и още повече възниква въпроса за какво да бъде полезна тази информация. Е, оповестявайки е, информацията, бенефициерите се съобразяват с задължението си да разработват програма за публично осведомяване – и е, управленските органи заимстват е, тази информация за бенефициарите, за да придадат по-голяма привлекателност на своята програма за разпространяване на положителен опит. В други случаи управляващите органи се опитват да се възползват от информационните обекти на бенефициерите, за да разпространяват широко информация за програмите. В отговор на въпроса къде се и харчат парите от Европейския съюз и с какъв резултат. Редица са е, факторите, е, свързани с особеностите на системата на споделено управление. Информацията за бенефициерите се управлява на равнището на държавите членки. Така че по определение Европейската комисия има твърде ограничена свобода на маневриране и съответно комисията се стреми към една сериозна направляваща роля. Тъкмо му тя обаче липсва и вероятно това може да се обясни с обстоятелството, че комисията не е единен субект. От една страна имаме канцеларията на заместник-председателя, е, инициирала инициативата, от друга страна ресорния генерален директор, в случая регионално развитие от една страна и заетост от друга. И ако е на лице, ако в началото на равнището на заместник-председателя е имало определено политическо намерение, в подкрепа на инициативата, не може да се каже, е, че ресорните генерални директори непременно са последвали този ангажимент, е, тъй като е възможно да са имали други приоритети. Накрая разгледахме факторите, които характеризират отделните държави, членки и регионите. Тук съвсем накратко, според нас тези фактори не са значими за обяснение на, на резултатите от инициативата. Накратко, е, нормативната уредба не е пречка. Напротив, в Финландия, например, установихме, че нормативната уредба дори е била по е, благоприятна е, преди инициативата за прозрачност. Институционалното устройство, управлението на социалните фондове, централизирано е то или не, това също не се оказва значимо. Техническите експерти, е, е, аспекти имат относително по-голяма тежест, но те се свеждат до административния капацитет, особено в Италия, някои от частите на страната е, от областните управи е, не са в състояние да публикуват информация поради липсата на хора, които да се занимават с това. Накрая политически и културни фактори. Но информацията за, за тяхното значение е спорадична. В, в Полша, например, е, Традиционна е неохотата на бенефициарите да публикуват данни, опасявайки се от посегателство срещу интелектуалната им собственост. Накратко, Европейската инициатива за е, прозрачност, е, нейното изпълнение е се разглежда широко по-настоящем в държавите членки и в техните административни райони като изискване за административна съобразност, т.е. като и административно наложено изискване. Значителна вариативност, виждате, и, и оказва се, че минималните изисквания не са еднозначни и нерядко не са достатъчни. Е, имаме и е, един по-дълбок недостатък, а именно не особено ясно формулираната цел е, и при същите ограничения на самата система за споделено управление на средствата. Наблюдава се из, известно объркване между политическото и административно измерение на инициативата, като административната страна очевидно взема връх. Какви са препоръките? На три нива на политическото ниво е, е необходимо категорично политическо послание назад към първоначалните намерения, формулирани от е, заместник-председателя на комисията Калас. А именно, че Европейската инициатива за прозрачност се свежда до обществен контрол упражняван от гражданите. Гражданите трябва, например, да знаят дали определени средства, изразходвани в определен сектор, благоприятстват малките и средните предприятия, развитието на селските райони, или пък а, а, огромни а, стопански конгломерати. Или един селски стопанин в Польша трябва да знае в неговото воеводство колко пари а, е, са а, е, изразходвани, дали ефикасно са изразходвани. Или пък аз от любопитство може да искам да знам съседство до мен кой е получил структурно финансиране, т.е. от структурния е, фонд, а и организации като тези, които тук е, описа господин Брито, също биха могли да проявят интерес. Тук, така че тук не става въпрос за някакво преформулиране на политиката, нито за популяризиране на фондовете сред потенциалните бенефициери. Не става въпрос и за финансовия контрол, макар и връзка да има, Публикуването на списъците на бенефициерите е нещо тясно свързано, но, но пък е обособено от други дейности, като разпространяване на информация, наблюдение и контрол, упростяване на процедурата, партньорски взаимоотношения и така нататък. Всички тези взаимно се допълват и допринасят за прозрачността но би следвало да се разглеждат по-отделно. Накратко, не всичко може да се постигне с едното публикуване на списъка на бенефициерите. Така че е, ние е, предлагаме един максималистичен, а не минималистичен подход да не се говори за минимални изисквания. След като е, държавите членки са склонни да предоставят известно количество информация, защо да не предоставят още информация? Пределната себестойност няма да бъде кой знае колко голяма в сравнение с полезността на данните. Освен това, Европейската комисия следва да поеме съществена роля е, по насочването и координирането на е, процеса, е, и, и по административното обезпечаване, когато капацитетът по места не стига. Що се отнася до евентуалните санкции, не сме сигурни, че при сегашното състояние на нещата това би било уместно. Предлагаме по-скоро един неформален факултативен подход, стига да е на лице достатъчно обществен натиск, а това от своя страна, разбира се, зависи от полезността на информацията – Та, посочили сме тук редица практически организационни подобрения. Да се добавят полета, виждате и като местонахождение, социално-економическа характеристика на бенефициера, правна форма, описание на проекта, евентуално номенклатура дейности, партньори по проекта, видове обезпечаване и финансиране, коя програма от кой фонд. И после, що се отнася до формата, необходим е единен формат образец по тези елементи, език, валута, електронен формат по различните фондове за да може в крайна краща данните да се обобщават и съпоставят на общо европейско равнище. Е, това е, определено би трябвало да бъде приносът е, на инициативата за прозрачност. Принос към наистина една обща картина за Европейския съюз, каквато сега нямаме. Нямаме и всъщност гражданска общност на общо европейско равнище. А, кого фактически би обслужвала такава една инициатива за прозрачност при отсъствието на общо европейско общество? Благодаря. Благодаря ви за вашата презентация. за Европейската комисия получава думата госпожа Катерина Матернова. Тя е заместник генерален директор, отговарящ за развитието, координацията и оповестяването на политиката на сближаване. Тя е от Генерална дирекция регионална политика. Инициативата на комисията е подета ам, в унисон с проучването, което ни беше представено току-що. Good morning, Mr. Chair. Добро утро. Благодаря за поканата на, да участвам в това изслушване. Сега ще направя някои коментари във връзка с, проучването, представено от госпожа Пелегрин. Няма да чета изказването, което съм си подготвила, просто ще направя коментари върху казаното от госпожа Пелегрин. Аз започнах работа в комисията няколко месеца преди Европейската комисия да излезе с инициативата за прозрачност. Всички ние приехме тази инициатива като проява на политическа воля. Тази инициатива създаде известни сътресения в службите на комисията. Аз имах опит в моята страна в областта на усилията за постигане на прозрачност. Инициативата следва да бъде приветствана и генералната, като дирекция, която администрира една трета от бюджета на Европейския съюз, смятаме, че гражданите имат право да знаят как се изразходват средствата им. Ние е, определено смятаме да възприемем по-различен подход по време на следващия период. Инициативата за прозрачност е дойде след е, регулаторната рамка за периода 2007-2013 е първият е, период в в който има е, системност, някои държави членки спазват буквата, а не духа. Имаме обаче и много добри примери. Литва, Унгария, Финландия, Франция – възприеха минималните изисквания и създадаха системи, които дават възможност за проследяемост и сравнимост. Следващата стъпка, както казахте, е данните да станат сравними а, на европейско ниво. но в една политика, която се пази толкова ревниво от националните органи, това няма да бъде лесно. При всички случаи регулаторната рамка за следващия период ще се опита да постигне по-амбициозни цели. В нашата система на съвместно управление – ние зависим от добрата воля на държавите членки и регионите. Опитахме се да представим общи стандарти, също така положихме усилия, много усилия за създаване на интернет портал, в който има връзки за ползвателите. За тях сме предвидили ориентировачен формат. Следващата стъпка беше създаването на една мрежа, наречена InformNet, в която участват 250 ръководители по въпросите на информацията. Два пъти в годината ние провеждаме съвместни заседания и те са възможност не само за обучение, но и за размяна на добър опит. Също така, ние не гледаме на себе си а, като на а, звено, което се занимава само с ползвателите на фонда, въпреки че списъка на ползвателите е много важен. Кохезионната политика е свързана и с а, други аспекти, като процеса на консултация. В момента работим по няколко инициативи и предложения, в които използваме метода Your Voice, е вашия глас, т.е. допитваме се до гражданите. И също така информираме потенциалните ползватели за ползите от фонда. Това са области, в които искаме да постигнем повече, отколкото сме постигнали в момента. От една страна сме предприели мерки за упростяване на процедурите и за избягване на дублирането на дейности – Не съм толкова до оптимистично настроена относно възможността за преодоляване на този проблем в краткосрочен план. Но при всички случаи предоставянето на информация в ясен и логичен формат е много важна наша цел. Е, стремим се информацията за евентуалните ползватели да бъде представена по разбираем начин. Няколко коментара, просто е, без е, да представям извинение, а обяснение. Съвместното управление е система, която ни позволява да предоставим информация за различните изисквания. Когато регламентите бъдат веднъж приети, е много трудно правилата да се променят. И това е една област, в която зависим от добрата воля и интереса на държавите членки. Мисля, че вашия коментар, госпожо Пелегрин, за значението на политическата воля са много уместни, тъй като именно политическата воля обяснява различията в нагласата на различните държави и членки към е, обмяната на информация. Литва спечели е, награда и аз тук е Ян Обрихт, е, литовският, който беше председател на е, журито, е, който определи награда за литовския портал. Той е чудесен пример и аз не искам да се занимавам с обратната страна на медала. Има различни подходи. Онова, на което ни много държим, е да постигнем повече яснота на етап разработване на законодателство. Инициативата Прозрачност беше прията през 2005 2005 година и сега възосновата на натрупания опит ще можем да усъвършенстваме процеса. Ще ви дам само един пример. Не става дума за прозрачност за бенефициентите или ползвателите, а за предоставянето на информация за тях. Ние имаме правила, които изискват управленските органи да съобщят дали предадени проекти се осъществяват с европейски средства. Понякога е много трудно да, на, да направим така, че основните изисквания за предоставяне на публична информация да бъдат спазени. между отделните държави членки е, има е, сериозни различия и това, което мога да кажа след вашето изследване е, че е постигнат напредък, но е, са необходими допълнителни усилия, за да сме по-добре запознати с това кой е предоставил за това кой е предоставил средства и как са били изразходвани. Благодарим на госпожа Пилегрини, която се изказа от името на комисията. Сега наред е господин Мортен Левисън, който е член на Европейската сметна палата. Той ще говори за връзката между прозрачността и отговорността. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя парламентарната комисия по бюджетен контрол за това, че организира това интересно изслушване. Искам да изразя своята благодарност да говоря от името на Сметната палата. В своята резолюция от 19 февруари 2008 година за прозрачността в финансовите дела Европейския парламент потвърди, че прозрачността е принос за укрепване на принципите на демокрация и защита на основните права. Тази позиция беше наскоро потвърдена в резолюцията от 15 юни 2010 година за прозрачност в регионалната политика. В областта на дейностите, финансирани от структурните фондове, прозрачността от наша гледна точка означава да се осигури на първо място ясно разбиране сред ползвателите за това как се предоставя европейска подкрепа, което гарантира еднакво отношение, еднакви възможности за достъп. Второ, предоставяне на гражданите и заинтересованите лица е, нужната и надежна информация за това как се изразходват финансовите средства. Трето, наличието на необходима и надежна информация за резултатите от дейностите, финансирани от структурните фондове. И на четвърто място, отговорност на унези, на които е предоставена отговорността да управляват обществените средства. Съставянето на списъци на получатели на европейска подкрепа съответства на тези проблеми. Намирането на баланс между нуждата от информация, зачитането на личната неприкосновеност и, конфид... и търговската тайна е политически въпрос – като аудитор аз не мога да ви кажа каква информация трябва да се предоставя на гражданите. Само отбелязвам резолюцията на парламента от 15 юни и по-скоро ще представя слабостите, установени от Сметната палата по отношение на прозрачността и препоръките, направени от палатата. По-конкретно ще се спра на наличието а, точността и надежността на информацията. Това са три основни аспекта, които трябва да бъдат разрешени, за да се постигне истинска прозрачност. Дейностите, финансирани от структурните фондове, са сложни, тъй като става дума за голям брой съфинансирани проекти и посредници, които управляват дейностите, а също и поради голямото разнообразие на проектите магистрали, летища, железопътни, ЖП гари, пречиствателни станции, туристическа инфраструктура. Обхвата на ползвателите е също много широк. Голяма част от тях са обществени органи, като национални и регионални власти, общини, университети. Други от тях са частни малки и средни предприятия, организации, които предоставят обучение, физически лица и други. Липсата на точна и надежна информация за разходите и резултатите е честа констатация на, на Сметната палата, що се отнася до законността и редовността на дейностите, финансиран структурните фондове. Съдебната палата отбелязва в годишните си доклади, че най-честите грешки са свързани с следното. Недопустими искания от ползватели. Те са е, недопустими, защото разходите не са свързани с финансирания проект, нито пък са направени по време на програмния период. По-нататък превишаване на допустимите разходи в връзка с разходи за служители и режийни разноски. Трето, не спазване на условията за плащане, особено във връзка с правилата за обществени поръчки. Обществените поръчки са област, в която прозрачността е изключително важна и непрекъснато трябва да се усъвършенства, за да се осигури еднакво третиране на всички кандидати. Тъй като недостатъците в системите за контрол на ниво крайни ползватели е важен източник на грешки. Сметната палата препоръча на комисията и съответните власти в държавите членки следното. Първо, сътрудничество между управителният орган и органите, които управляват проекта. Второ, подбор и обучение на персонала, за да могат да предотвратяват и да откриват грешки при декларирането на разходите. И на трето място ефективен надзор от страна на комисията върху първичния контрол в държавите членки възоснова на а, анализ на риска, на, свързан с контролните системи. А, сметната палата обаче подчертава, че надзорът и контролът не могат да се усъвършенстват до безкрай, без да се променят свързаните с тях правила. С повишаването на броя на проверките, грешките намаляват и разходите за контрол могат да станат по-големи от ползата, свързана с намаляване на грешките. От друга страна, е, могат, може да се повиши качеството и ефективността на съответния брой проверки. Тогава, когато не може да бъде намерен такъв баланс, може би трябва да се преосмислят и преразгледат програмите. Втори много важен източник на грешки е свързан с сложността на правилата за допустимост и другите условия, на които трябва да отговарят ползвателите. Упрост... Чрез упростяване може да се улесни прозрачността и тя трябва да, това упростяване трябва да си остане приоритет. Правилата които са лесни за тълкуване и лесни за приложение, намаляват опасността от грешки. Само, че трябва да се обърне внимание върху възможният ефект от качеството на разходите. Съдебната палата подчерта, че следните елементи са пряко свързани с прозрачността и трябва да бъдат усъвършенствани. Първо, Оценките в годишните доклади и декларациите на генералните директори на комисията за надежността на вътрешния контрол в високорисковите области и качеството на данните, които държавите членки трябва да предоставят на комисията във връзка с финансовите корекции. Втората област, която Съдебната палата контролира ефективността, ефикасността и разходосъобразността на дейности, финансирани от Европейския съюз. Що се отнася до големите проекти, е необходимо да се направи предварителна оценка на е, кандидатурите, на заявките за проект на ниво комисия. Сметната палата препоръча да продължат усилията за определяне на правила е, за коригиране на процента на финансиране от е, общността и това да се осъществява по последователен начин. Комисията направи, положи усилия е, за периода 2007-2013 година и резултатите от тези усилия предстои да бъдат анализирани от Сметната палата. Често има слабости, свързани с липсата на прозрачност за постигнатите резултати. Има много случаи, при които целите и показателите не са ясно дефинирани, което затруднява е, измерването на резултатите от е, проекта. Също така, когато целите и показателите бъдат приети, има много случаи, в които информацията за резултатите и въздействието отсъстват или пък са недостатъчни. Това е особено а, вярно за извънредния доклад а, номер 10 от 2006 година за последващата оценка, извънредния доклад 1 от 2007 година, средносрочните процеси и извънредния доклад 1 от 2008 година тези недостатъци затрудняват извършването на оценката и одита. Съдебната палата често трябва да събира информация за резултатите от самите ползватели. Липсата на информация означава, че не е възможно да се получи надежна съвкупна информация за това, което е постигнато с помощта на структурните фондове. Сметната палата препоръчва да се определят цели от типа смарт и да се и също така показатели за изпълнението. Също така Сметната палата препоръча на комисията да провери дали има възможност да се постави повече акцент върху резултатите. По този начин ще се повиши прозрачността, господин председател. Уважаеми депутати, дами и господа, необходим е напредък в областта на прозрачността при администрирането на структурните фондове в интерес на гражданите. Засилената прозрачност ще доведе и до повече отговорност сред онези, които отговарят за управлението на европейските средства. И най-сетне повече прозрачна информация за ефективността и е, ефикасността на дейности, финансиране от структурните фондове, ще до, позволи да се определят по-добре бъдещите дейности. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Сега откривам дискусията. Колегата Гресли има думата. Благодаря за вашето експозе. Беше много интересно. Искам да кажа на госпожа Пелегрин, че не ми хареса особено, че а, тя се опита да изкриви историческата действителност. Господин Калас по инициативата за прозрачност, но тя не беше приведена в действие чрез законодателството. Това означава, че насърчаването за включването, обявяването на бенефициентите в публичното пространство беше под формата на една препоръка – Знам, аз също бях съдокладчик по финансовия регламент и а, първо бяха политиките свързани с регионалното развитие, след това кохезионния а, фонд, след това а, земеделския фонд. От самото начало а, нямаше това, което се нарича собственост в комисията. Да, господин Калас прави това предложение, пак казвам, но то нямаше а, правна тежест. Коми... Комисията а, отказа да конкретизира какво трябва да бъде публикувано. Парламентът, разбира се, изготви предложения по отношение на финансовия регламент и на изпълнителните разпоредби, но тези предложения не бяха приети от комисията. Ето защо сега съществува този проблем. Имаме нужда от уеднаквяване, но тази възможност за постигнане е уеднаквяване не беше дадена. Госпожа Матернова съвсем накратко описа ситуацията, че ние всички искаме е, подобряване, всички стреми към едно и също, но то не се получава. Аз не съм доволна. А, както се казва, а, пътя към ада е покрит с добри намерения. А, ние можем да имаме добри намерения, но а, не постигаме определените цели. А, Предложенията са готови. Предлагам на английски да бъдат изготвени те. Нека да уеднаквим цените, нека да уеднаквим всички критерии. Нека Прозрачността е добра, свързана с обявяването на бенефициентите. Тя е добра, но за какво служи тя? Дали с нея ще получим, постигнем нашите политически цели? Дали ще постигнем политическите си цели в областта на селско-стопанската политика? Освен прозрачност, има нужда от сравнимост на данните. Това, от което имаме нужда, е оценка на данните оценка, свързана с политическите цели. Тази при изготвянето на тази оценка бих привлякла и а, комисията като партньор или като орган за контакт. Трябва да се знае кой получава а, средствата в държавите членки, трябва да се знае дали а, целите са постигнати получавам а, запитвания от а, хора и от тези запитвания ми настръхват косите. Има запитвания, например, на европейско ниво, на ниво Европейски съюз. Имаше такова запитване от Словения за построяване на училище, като е ясно, че такива проекти се финансират на национално ниво. Кои региони, кои държави членки не изпълняват критериите за прозрачност? И ако е така, какво ще направим? Може би комисията в новия регламент трябва да предвиди Е, средствата да бъдат свързани с това как е, се прилагат критериите за прозрачност. Четири доклада се а, е, публикуват на а, годишна база. А, те обявяват а, бенефициентите. И Общият им брой на бенефициентите е 150 хиляди. Това е един голям брой. Към комисия бих искала да се обърна да обърнат внимание на прилагащите разпоредби защото с тяхното използване можем да постигнем много повече аз бих искала в бъдеще да постигнем повече, отколкото сме постигнали в миналото. Господин Балчитис има думата. Е, се, път на... Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на всичките ни гости днес за много интересна информация, която чухме за споделения опит, особено опита на САЩ. Аз съм от Литва и днес не малко и то добро се каза за Литва. Аз бях сред хората, основатели на страницата в интернет през 2005 година, която, както днес се каза, в последствие бе отличена. От тогава насам се смениха няколко правителства. Аз дори не знаех, че Литва е била наградена. Наистина, в държавите членки има толкова много проблеми. Аз съм напълно съгласен с преждеговорещата колега, е, че наистина животът се мени и ние трябва да се променим. Въпросът е риторичен. 300 е, милиарда евро се отпускат на държавите членки за повишаване на тяхната конкурентоспособност а, комисията не определя а, достатъчно ясно отговорните за тяхното разходване лица. Отказаното от госпожа Пелегрен съм си отбелязал, че трудно може да се очаква държавите членки да предоставят надежна информация. А представителката на Европейската комисия току-що каза, че информацията зависи от добрата воля на държавите членки. И това са съществени елементи, които трябва да подчертаем. Спомням си на времето, когато държавите членки следваше да изграждат свои информационни системи. Аз участвах в този процес. Бяхме оставени сами на себе си. Имахме своя минал опит. И трудно можехме да създадем нещо, кой знае колко ново както нашите гости от Съединените щати иллюстрираха, е, тази област е толкова специфична, че е необходим някакъв творчески, новаторски подход, за да бъдат насърчени гражданите да участват. Аз мога да говоря е, предълго по този въпрос, тъй като съм много добре запознат с него. Един щекотлив въпрос, трябва да кажа. Но вместо това е, ще подчертая само, че е, съвсем скоро ще трябва да вземем е, сериозни, категорични решения. И следва да се опреми на американски опит в това отношение. Комисията следва да определи човек, който да отговаря за прозрачното разходване на структурните фондове. Понеже днес се стремим към две взаимно противоречиви неща. От една страна да упростяваме правилата, а от друга страна държавите членки да освояват средствата по правилен начин. И кой е, държавен или правителствен ръководител би приел упростяване на правилата, съзнавайки, че ще го е, държат лично отговорен за всяка грешка. Ето защо смятам Европейската комисия следва да поеме своята отговорност да определи хора компетентни да носят отговорността за упростяване на правилата. В някои държави членки мисля, че е, правилата дори ще трябва да бъдат направени по-строги, е, вместо да бъдат упростявани. Онова, което чухме от представителите на САЩ днес, е, ми се струва много по-лесно. В бъдеще всички процеси на контрол ще трябва да се опрат и на широката общественост. Така ще можем по-леко да дишаме, образно казано. Аз лично се ангажирам да направя всичко по силите си, така че Европейската комисия да поеме по-голяма отговорност за процесите, които така 27-те държави членки. И накрая бих искал да кажа, че когато става дума за темповете на освояване на европейските фондове, имайки предвид приближаващия завършик на програмния период, трябва да си даваме сметка, че някои държави членки просто не могат да освоят всички средства. Благодаря, господин Стас. Ehm, Благодаря, господин председател. Това е едно изслушване. И тук целта е да можем да се получим един от друг. Както и колегите казаха, тази сутрин научихме някои нови неща, научихме много интересни неща за американския опит в тази област. Не, не трябва да се водят монолози, защото много често при изслушванията се водят монолози, защото а, оратора а, си казва речта. И след това а, въпросите а, не биват а, отговаряни. А, не се отговаря на въпросите изцяло. Обръщам се към а, всички оратори а, от комисията, към госпожа Пелегрин. Какво а, вие взехте като полука от опита, споделен ни от американските гости? Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз вземам повод от току-що направеното предложение Чухме отлични доклади, но аз бих искал да знам, отвъд рамките на политическата воля, какво пречи на Европейския съюз да въведе ами, система, подобна на американската, т.е. система, при която общо заето е възможно цялата първична информация да бъде е, складирана на едно място и след това чрез кръстосани справки да се правят анализи. Е, в крайна краща не е право на човека е, да се получават помощи от Европейския съюз. Това в Всеобща декларация за правата на човека го няма. И е, следователно трябва да бъде създадена система, база данни, която да е достатъчно надежна, така че да се следи правилното освояване на европейските помощи. И оттам конкретно към тримата докладчици, като оставим на страна политическата воля, какво всъщност ви пречи да създадете подобно на американската система? Благодаря, господин Хаджимакакис. Благодаря, господин председател. Това е въпрос към комисията. И той е в допълнение на това, което каза госпожа Гресле. Комисията а, някак си не иска да поема отговорността за точността на данните. Ние а, не сме готови обаче да приемем тази позиция. Трябва да се изяснат нещата. Защо трябва да приемаме, че а, точността на данните а, не може да бъде предоставена? Опита в новите държави членки е много интересен. Не се оказва помощ от страна на комисията – на новите държави членки да се приспособят а, към съответните изменения. Искам да попитам комисията защо това не е възможно. В, защо в някои държави по света това е възможно който се е, придържа към правилата, на него трябва да му бъде оказано на съдействие, да, да ги разбере тези правила и съответно той ще получи средствата. Тези, които не се придържат към правилата, не получават никакви средства. Какъв е проблема? Не мога да разбера. Това, което господин Девисън а, каза и това, Господин Левисън каза, че сметната палата много отблизо следи какво се случва. Също така се поощряват тези, които спазят правилата и се порицават тези, които не ги спазват. Стратегията на британците от Втората световна война. Нещо такова правим сега. затрупваме потребителите с планина от информация, която не може да бъде асимилирана. Трябва да има ясно разграничаване между това, кой в комисията се справя по-добре и кой не, но от комисията е добре, от страна на комисията също да се приложи такава стратегия, да се стимулират тези, които спазват правилата и да се порицават тези, които не ги спазват всичко трябва да бъде подложено на анализ, за да може да има прозрачност и достатъчна информираност в публичното пространство. Следващия оратор има думата. Най-напред се извинявам, понеже Нямах възможност да присъствам. По същото време трябваше да гласувам в Комисията по регионално развитие. Но от това, което успях да чуя, според мен един от основните въпроси е, е този. Ако ще сравняваме Съединените щати с Европа, ако се опитваме да заимстваме някакъв опит по отношение на прозрачността от Съединените щати, то а, е, можем ли а, е, да си позволим все така е, кохезионните фондове да се управляват споделено от държавите членки и от комисията. При това споделено управление наистина възниква проблема за контрола. Тук не става дума за това, че хората не знаят правилата, за това, че националните правила са различни от европейските. И значи въпросът е, можем ли да създадем една единна система на допустими разходи? По-нататък, нямаме единна система на възлагане на обществени поръчки. Не, че хората е, е, не желаят да спазват правилата, но тези правила са различни във всяка държава членка. Така че системата на пряк контрол и наблюдение от страна на гражданите е, може ли тя да бъде приложена при нас? И аз бих попитал американските е, ни гости – като слушате дебатът, който водим тук, същият ли е той при вас? Имайки предвид, че в Европа дебатът включва Съюза, съюзните институции, държавите членки, териториалните общности, гражданите. Нещо доста сложно. И пак, струва ми се, че всичко започва от споделеното управление. Ако смятаме, че то е постижение, трябва да се съобразяваме с осложненията, до които води това споделено управление. И можем и да упорстваме в тази посока, отстоявайки постижението си. Или пък бихме делегирали и съответно очаквали отговорно отношение от държавите членки. Не Струва ми се, че двете начала са несъвместими. Преди да дам думата на госпожа Пелегрин, искам да направя едно допълнение. Има разлики между Съединените щати и Европейския съюз. Е, разликата е следната. Е, в Съединените щати се упражнява е, контрол на централно ниво върху тези 787 а, милиарда евро. А, при нас нещата стоят по-различно. Държавите членки упражняват първичния контрол. Даните, които получаваме от ОЛАВ, от контролните а, структури. В а, случаите на измама, се засягат и политици също така, националната администрация и така нататък. Трябва да бъде поета отговорност. Отделните служби, отделните органи, може би нямат интерес да предоставя тази информация. Какво ще направи комисията срещу тези държави членки, които не са готови да сътрудничат на ОЛАФ? какво искате да направите в тази насока през следващите години? Госпожа Пелегрина има думата, след госпожа Матернова, господин Левинсон и накрая, ако американските ни гости искате да допълнят нещо, ще им дам думата. Uh, um, well, is... Благодаря. В отговор на въпроса какво пречи на Европейския съюз да създаде система подобна на американската, отговорът е, мисля е ясен и той бе даден. Това е въпросното споделено управление. Е добре, какво е решението? Да се откажем от тази система? Според мен това не е възможно да бъдат посочени и изправени на позорния стълб отговорните, вероятно е решение. Не само държавите членки в случая, и различните генерални дирекции на комисията. Санкционирането е вариант, вероятно, но не толкова реалистичен предвид създадената организация. Според мен, Пътят за напред е към максимално полезни и точни данни. И тук става въпрос за задължение. Не, не става въпрос за нечия добра воля. Та възоснова на е, точна и полезна информация можем да се надяваме гражданите да бъдат овластени – да упражняват натиск върху държавите членки и техните отговорни органи да участват в инициативата за прозрачност. Госпожа Матернова благодаря, госпожа председател. Няколко неща, за това, които можем да извлечем като полка за напред. Първо, според мен нещо много полезно, което се каза и аз бях впечатлена да чуя това от представител на Сметната палата, понеже ние, ние тъкмо по този начин говорим с държавите членки, та това е, че обществеността има правото да знае кой е, харчи обществените пари. И а, е, това не е нещо ново е, на, на стария континент но от страна на най-старите държави членки на Европейския съюз, когато в контролния комитет се опитвахме да, да изработим насоките си за публикуването на списъка на бенефициери, ни се казваше, че е, трябва да се защитава поверителността неприкосновеността и прочие. И ние тогава отвръщахме, ма чакайте, става въпрос за обществени пари, за каква тайна, за каква поверителност може да ни говорите. И повярвайте ми, отново казвам, не държавите членки присъединили се през 2004 и 2007 изтъкваха такива възражения. Най-големите, най на най-големи препятствия се натъкнахме от страна на държави членки, които са ветерани в Съюза и освояват средства по кохезионната политика, по селското стопанство от времената преди инициативата, подета от естонския заместник председател на комисията през 2005 година. Тогава, на времето, може би да, търговската тайна, защитата на личните данни и прочие, може да са имали отношение – но, но сега, и уверявам ви, не бе лека битката е, да принудим държавите членки да приемат наистина едни минимални стандарти. И при системата на споделено управление, която действа, при нас, при тези обстоятелства, мисля, постигнахме максимално възможното. И отново, е, литовският случай е, е, е много показателен и отличен, унгарският случай също е, на е, инициативност е, надхвърляща е, нормативните изисквания. И за нас е, е, изискването за публикуване на списъка на бенефициерите не бе свързано с е, някакви междудържавни съпоставки между държавите членки. Ние искахме да гарантираме правото на обществеността да знае. Е, информацията да бъде представена по дружелюбен за интересуващия се граждани начин. Никога не сме имали намерение да обслужваме някакви съпоставки, някакви статистически или други анализи. Е, поради което смятам, че следващия път, е, когато се е, разработва уредбата за следващия програмен период, ще имаме поредната възможност. Е, да, е, правилно казахте, инициативата има, комисията има право на инициатива. Регламентите, които бяха приети преди 2005 година, преди инициативата за прозрачност, естествено не можеха да я отразят. Сега имаме шанса да поправим нещата. Но, знаете, процесът на преговори, независимо от идеите на комисията, така или иначе зависи от волята на съвета и същите заклинания, свързани с защитата на личните данни и, и на търговската тайна, ще прозвучат и сега, както през 2005 е, понеже става въпрос за споделено управление и тук културните, ще де, политическите предпочитания на държавите членки не могат да не играят роля, както каза господин Олдрих. И нещо съвсем различно от е, централно управляваните средства за, въз... за економическо възстановяване в Съединените щати. Аз е, е, съм много съгласна с казаното от колегата отясно, е, че е, оползотворяването на европейски средства не е човешко право. Е, така че е, аргументи от този род за защитата на човешките права, в това число на правото на неприкосновеност на личните данни, не са уместни в случая. Най-малко, когато става въпрос за, за елементарно публикуване на списъка на бенефициерите. И това, между другото, би трябвало да въжи за целия европейски бюджет, не само за средствата по кохезионната политика. Благодаря. Господин Левисън има думата. Благодаря, господин председател. Както вече казах, сметната палата не може да прави политически изказвания, но вероятно мога да споделя с вас а, онова, което моите приемници ще направят, когато поемат от мен през 2025 година, когато аудитират инициативата за прозрачност. И Ма, ние ще е, е, проверим, например, дали подходът ви е бил ефикасен. И е, вероятно неправилно съм разбрал госпожа Пелегрен, но, но не чух е, до сега да се твърди, че системата ни е била особено ефикасна. Е, и така през 2025 година вероятно ще констатираме, че междувременно би било добре да бъде постигнато споразумение между различните участници в процеса. Тук, образно казано, някои генерали маршируват 20 км пред армията си и не обръщат поглед назад да видят дали гражданите ги следват. Е, мисля, че членовете на, на Комисията по бюджетен контрол а, е, а, е, проявяват далеч по-сериозен интерес а, към а, гледната точка на гражданите. Аз говорих за целите от така наречения тип смарт, специфични, измерими, а, е, постижими, уместни и, и навременни. Ето това са целите, които са ни необходими. И мисля, ако такива цели бъдат формулирани от различните партньори, е, вероятно приемниците ни през 2025 година е, ще дадат положителна оценка на инициативата. Благодаря, господин председател. Господин Девене, господин Брито, искате ли да добавите нещо? It, uh... С огромен интерес изслушах дебата, който ми напомня дебат, който се водеше в Съединените щати преди 10-15 години. Днешната централизирана система е резултат на доста дълги усилия и дойде след преодоляването на много проблеми, като нежеланието за предоставяне на информация. Дебатът в Американския конгрес се води от много отдавна. От години групи, организации, които се борят за повече прозрачност, настояват за промяна в системата. Това, което представих днес, не е първата система и преди е имало подобни системи, всяка от тях – с а, постигнала различна, различна степен на успех или някои от тях не са успели. Ние успяхме обаче да извлечем полука от натрупания опит. Струва ми се, че трябва да се събира, че трябва да се отговори на три въпроса. Първо, каква информация да се предоставя? Как се, се събира информацията? Това е също много важен въпрос. Аз ви казах, че ние взехме решение да изградим нова система за събиране на данни, защото всички федерални агенции си имат системи, но всички те не са особено удачни. И затова си изградихме нова система. третият въпрос е как се публикува информацията. Ние взехме решение за открит интерактивен сайт. Характеристиките му са съвсем нови за държавен орган. Може би създаваме впечатление, че сме по-напреднали, защото изградихме централизирана система – аз смятам обаче, че ако не беше економическата криза в САЩ, може би тази система нямаше да съществува. Ето защо аз приветствам усилията за изграждане на централизирана система в Европа. Такава една система подкрепя принципът, че хората може да не харесват това, което виждат, но пък имат правото да го видят. Що се отнася до поверителността и тайната? В Съединените щати, когато фирмите сключват договори пряко с федералното правителство, част от информацията в офертата може да представлява търговска тайна. Но фактът, че един договор е възложен на определен субект, на каква стойност, за каква цел, това е открита информация. В Съединените щати ние държим на личната неприкосновеност – аз говорих за Тексас и за това, че местните органи изискват училищата да предоставят информация за това, за, коя, за кое перо колко изразходват. Те са длъжни да публикуват заплатите на учителите. Най-лесното е срещу името на всеки учител да се напише заплатата, но това не е много добре. И за тази цел се записват броя на учителите и сумата, обща сума на заплатите и тогава е лесно да се види кой учител горе-долу колко получава. Благодаря ви, госпожа Гресле. Благодаря. Искам да напомня за моя въпрос, който беше отправен към комисията и госпожа Пелегрин. Кои държави членки, в кои региони има най-много проблеми, дали въобще сме наясно, дали имаме някакъв поглед върху нещата, кои държави членки се справят най-добре, може ли да се направи един списък на всичките държави членки, коя как се справя. Аз виждам, че е, до е, сега задължението за обявяване на информация е пълен неуспех. Начинът по който се е, прави прави невъзможно изготвянето на оценка дали <clears throat> се прави по правилен или неправилен начин. Как преценявате въобще кога нещата вървят добре и кога не? Ние искаме а, да упражняваме парламентарен а, контрол, защото ние разполагаме с а, прекалено малко информация. Какво знаем ние за а, административните разходи? Ам, дали а, Сметната палата разполага с информация, за да може да прецени кои проекти са успешни и кои не? има някои път данни, които са подадени от комисията, но те са неясни. Каква е ваша информация, която е свързана с успеха на подобни инициативи? Аз като докладчик а, към финансовия регламент днес научих а, днес нещо, а именно, че имаме нужда от централна система, от а, ясни насоки какви данни трябва да бъдат събирани и съхранявани, че имаме нужда от една единна валута, от уеднаквяване на критериите, имаме нужда от една оценка, която да се прави веднъж годишно, така че е, да има едно изясняване и уточняване на а, структурата. В началото беше а, казано, че а, имате 50 сътрудника на разположение и 29 а, генерални инспектори. Когато аз а, обаче изчисля 125 милиона евро. Това е сумата, за която става въпрос тук при нас. И колко много персонал е необходим за контролирането на, на разходването на тези, на тези средства. Не трябва ли да обърнем внимание и на този въпрос също така? Благодаря ви. Благодаря, госпожа Андреас. Чермен. Благодаря, господин председател. Госпожа Пелегрин каза, че Испания и Полша нямат желание да публикуват информация за ползвателите. Искам да попитам комисията какви мерки са предприяти, за да бъдат накарани Испания и Полша да публикуват тази информация. Също така искам да попитам защо не приемете прозрачността като условие за възстановяване на средствата. Госпожа Пелегрин има думата за да отговори на госпожа Гресле. Що се отнася до а, съставянето на списъка а, с добри резултати и лоши резултати, няма да е лесно. Нямам пълен а, списък така че да се цитират изолирани случаи, може би няма да е, е честно, но на първо място Финландия и Франция, на дъното на списъка Италия. Испания като че ли а, започна да се поправя напоследък. Извинявайте за а, тези частични данни. Благодаря, каза председателят. А, госпожа Матернова. Благодаря. така за да в интерес на последователността. Нямаме пълна съпоставимост. Не сме имали и намерение да, да я постигнем. Госпожа Пелегрин показа карта с сиви области Сивите области, доколкото знам, са изцяло зелени, що се отнася до кохезионните фондове. Испания беше една от последните държави членки, която спази изискванията, но там няма проблеми от друг характер. Последните страни, които отговориха на изискванията, бяха Испания, някои райони в Англия, Гърция Италия. И що се отнася до ползваемостта, испанската система не е а, дефектна. Госпожа Пелегрини спомена някои аспекти на системата на Италия с Полша. Никога не сме имали проблем. Мисля, че това е недоразумение. Польша никога не е създавала проблеми а, по отношение на публикуване на списъка с ползватели. Най-трудната, най-трудният дебат за списъка с ползватели а, е с страни, които са по-децентрализирани. Колкото е по-децентрализирана една страна, толкова е по-трудно да се публикува списък. Това е много трудно в федералните държави. По ирония, очакванията на държавите членки беше, че прозрачността е свързана с парите. и понякога сме имали по, ниво по-лесно с новите държави членки, защото там се смята, че колкото по-бързо получиш при, толкова по-бързо получаваш, колкото по-бързо публикуваш информацията, толкова по-бързо получаваш парите. Дания, Швеция и Финландия също така имат много добри вебсайтове. И това е информацията, с която разполагам за отделните държави членки. На коментара на госпожа Гресле за единната валута, единния език и централната система е, мисля, че трябва да видим дали тази информация е желателна от гледна точка на политическия контекст, в който функционираме. Не съм убеден, че парламентът и съветът биха предоставили на комисията съответното правомощие. Комисията осъзнава своята роля и място в институционалната структура, и дори не би направила такова предложение. Ние се стремим да бъдем реалистични, да проявяваме отговорност към законодателните предложения. Мисля обаче, че в сегашната регулаторна структура постигнатото не е никак малко. и един от депутатите тук каза, че не се предоставя помощ. Аз мисля, че създаването на мрежата Informnet и е, честата размяна на мнения и положителен опит подпомага за повишаване и засилване на капацитета вече има е, и резултати. Господин е, Левисън, госпожа Кресле зададе няколко въпроса. Аз е, говорих за 2025 година, защото е, ми се струва, че имаме нужда от стратегия и да сме сигурни е, в целта, която преследваме с инициативата за прозрачността. Ето, също така мисля, че целите от типа смарт са също уместни. Ако това бъде възприето, може би в бъдеще, да речем 2014 година, Сметната палата ще може да постигне нещо. Само, че преди това са необходими политически стъпки и тогава Сметната палата ще може да се намеси. Това, което разбрах от госпожа Пелегрин е, че ако сега се намесим, това ще бъде неуместно. Към момента резултатите не могат да се подобрят. Ето защо аз предлагам да бъдат предприяти първо политически решения. И те да почерпят вдъхновение от желанието за упростяване – Тогава, когато се работи по един проект, може да се запише е, името на проекта, броя на изпълнителите, сумата, да речем 10 милиарда, проекта може да е труден за изпълнение. Например, моста Грейт Белт, спомням си, че имаше много съдебни дела така че нещата не са никак прости и трябва да сме наясно с това, което искаме да публикуваме. Това е моето лично мнение. Благодаря. Ačiū gerbiamas pirmininkė, labai trumpai. Iš tikrųjų buvo paminėta, kad šiandieną mes. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Каза се тук, че Имаме пред себе си два фундаментални подхода. Единият на нашите гости от САЩ е, плод на 10 на 15 годишни разговори и вече другият подход, е, основа на централизацията, е, отстояван от представителя на Сметната палата. Но ние не можем да се определим по този въпрос при отсъствието на достатъчно информация. Вероятно, нашите гости тук биха могли да ни дадат още информация относно кадровото и финансовото обезпечаване на възприетата от тях практика. А, инак е, не бихме могли да, да, да говорим осведомено. С това бих искал да благодаря на нашите гости и на нашия докладчик господин Либерацки, който е, инициира тази много интересна дискусия. Кой би искал да коментира, тъй като Накрая бих искал да дам думата на господин Либерацки за заключителни е, думи. Някой друг желая ли да коментира току-що казаното от колегата? Явно не. Нека чуем господин Либерацки. Благодаря, господин председател. Съвсем кратко време имаме, така че аз е, ще се опитам да бъда кратък. Първо, нека кажем, че грешките и злоупотребите е, в освояването на държавните разходи е, е нещо, което характеризира и САЩ и Европейския съюз и толкова по-добре. Е, ето на това е поредното общо нещо помежду ни. На второ място, господин Девени, какво научавам от вас? Е прикосновеност на личните данни, когато се освояват обществени средства. И а, това е въпрос на избор за бенефициера. Ако иска да харчи държавни пари, да бъде така добър да се откаже от правото си на неприкосновеност. Е, по-нататък, прозрачността, каза господин Брито, не е само цел, тя е средство. Тя е средство за гарантиране на доброто, правилно изразходване на средствата. По-нататък, повече прозрачност, по-силен съюз, така твърди сметната палата. На пето място, Европейската комисия също трябва да работи за укрепването на Съюза. Нека напомним на Генерална дирекция регионално развитие. Вие сте част от Европейската комисия. Комисията не бива да се бои нито от държавите членки, нито от съвета. В крайна кращата е, отчетите се одобряват или не се одобряват от нас от парламент. Сега, с представители на съвета нямаме, така че няма да се обръщаме с послание към съвета. А, е, бих искал да благодаря на председателството за това, че прие да, под... да проведем това изслушване. А, е, благодаря на всички участници и на публиката. Благодаря ви много за извършената работа. Е, нека благодарим на нашите гости, особено на двамата ни гости от Съединените щати, чието участие бе много полезно и до скоро.